Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf heute... Добър ден, госпожи и господа. Днес ще председателствам аз. Поднасям извиненията на нашата председателка госпожа Хилбнер, която поради някои транспортни препятствия не може да бъде в този час сред нас, но ще се присъедини към нашето заседание по-късно. Нека споменем, че е, имаме гости днес. Господин Джон Колинс, председател е, на Югоизточната ирландска администрация, буквално преведено който е, е дошъл да се получи от нашия опит, от областния парламент на Саксония, Федерална република Германия, също имаме гости. Благодарим на, на тези наши гости, че се отзоваха на поканата ни. Но гвоздеят е, на днешната програма ще бъде господин Йоханес Хан нашият комисар, комисаря по регионалната политика. Добре дошли, господин Хан. Мисля, днес най-вече ще посветим вниманието си на позицията на парламента по въпросите за регионалната политика и вие ще бъдете удовлетворени от нея. Било то що се отнася до доклада Санчес или доклада за бъдещата структурна политика след 2013 година. С нетърпение очакваме и вашия коментар. Ще имаме възможност да, да поразискваме. Комисарят получава думата. Благодаря, господин председател, за поканата да дойда днес при вас и да споделя с вас първите си е, съображения Много добре е, според мен, че ни се отдава такава възможност да разгледаме бъдещата финансова рамка, макар и вероятно да е още твърде рано. Що се отнася до съдържанието на политиката? Разбира се, много са нещата, които бихме могли да разискваме и, и, и наистина би следвало да се възползваме от тази възможност. Благодаря на всички докладчици от Европейския парламент, е, особено на вас, Маркос, е, за отличния доклад, посветен на бъдещето на регионалната политика. Прочето го много внимателно. Моите сътрудници също се запознаха с текста и аз е, с голямо внимание проследих дискусията протекла в парламент. Важен принос към работата на комисията за по-нататъчното развитие на регионалната, на кохезионната политика. Уверявам ви, че вашият глас не остана нечут. Следващата седмица Комисията ще продължи работата си по многогодишната финансова рамка и или на 29 или на 30 юни ще излезем с експозе. Не очакваме някакви проблеми, свързани с сегашното трудно макроекономическо положение в някои държави членки, в една по-дългогодишна, дългосрочна перспектива. Но ние ще се нуждаем от подкрепата определено и на държавите членки, и на Европейския парламент. Едно нещо трябва да стане ясно. Ако се стремим към регионална политика, е, съответстваща на амбициозните цели, е, които фигурират в някои политически документи, следва да я обезпечим тази е, регионална политика с необходимите бюджетни средства. В началото на тази есен, предполагам към края на месец септември, ние ще излезем вече с формални, официални предложения – е, свързани с бюджета. Е, ще предложим един пакет регламенти, който вероятно ще обхване следните материи. Първо, един общ регламент. Регламент за Европейския регионален фонд. Регламент за Кохезионния фонд. за социалния фонд и най-сетне един регламент за териториалното сътрудничество. Надяваме се към края на 2012 година, началото на 2013 с ваша помощ да можем да приключим работата по тези актове. И това е посочено в доклада, а именно, че доколкото е възможно, би следвало да се опрем на полуките, извлечени от текущия финансов период. И най-вече това, че изпълнението, освояването на средствата понякога изостава. И както казах, добре би било до 1 януари 2013 година, ако е възможно не по-късно от тази дата, да е, е, приключим всичко, да постигнем договореност с държавите членки и с регионите е, за различните мерки е, по регионалната политика. И това единствено на основата на вече приети нормативни правила и финансови перспективи. Все пак достатъчно време имаме, мисля, преди началото на следващия финансов период, за да обобщим опита от сегашния, от текущия финансов период. Очаквам безпрепятствено, плавно да навлезем в следващия финансов период. Наред с това, с колегите от други служби на комисията, разработваме обща стратегическа рамка за всички структурни фондове – Бихме желали да публикуваме тази рамка до края на годината. Независимо от това, че в комисията все още се обсъжда това предложение, то би следвало да е готово на вниманието на решаващите органи на време. Това е един комплексен стратегически обзор и според мен е подобаващо с законодателите в Европейския съюз да бъдат приобщени, да, да се ангажират с този документ, чиято основна насока е стратегията С 2020 да се претвори в конкретни инвестиционни проекти. да се съгласуват, да се съчетаят различните финансови инструменти, фондовете. И в тази връзка трябва да посоча, че работим с колегата комисар Геген Куин за постигането на максимална съгласуваност между структурния фонд и контекста на иновациите, който е подресорен на госпожа Куин. Важното е тук да се, да се постигне тясна взаимовръзка между научните изследвания и регионалната политика. Имайки предвид колко е важна и едната, и другата политика за развитието на малките и средните предприятия. Един от въпросите, по които Европейският парламент мисли, която спори и по която не сме на едни и същи позиции, по-специално аз и е, отделни е, групи на Европейския парламент, макар и това, разбира се, да не е лошо, край на краищата обстоятелствата са такива каквито са. Та, та един от въпросите, един от спорните въпроси е предложението да се въведе една междинна категория е, области или региони между 75 и 90% преходни региони. Според мен компромисът, до който би следвало да стигнем, е, е обещаващ, стига да го приемем. В основата на, на всичко това е, замисълът е, е такъв. Общо заето, в Европа имаме добри постижения на регионално развитие, ако се позовем на показателя брутен вътрешен продукт. И все пак, още доста са у нези региони, у нези части от Съюза, е, които е, имат да компенсират изоставане, за да достигнат до средните за Съюза стойности. До сега категориите се основават на 75% прагово равнище, т.е. 3 четвърти от средното и е, регионите, които е, се намират под това прагово равнище, е, под 75% от средното за Съюза, се разглеждат като слабо развити и вече имайки предвид конкуренцията или, или съперничеството между регионите, за финансиране е, е в, се, се изразява в съотношение близо едно към 10. Сега като ставим комплицираните детайли на страна, е, ние сме създали възможност за преход между конвергентни и конкурентни региони, един плавен преход, едно меко кацане, ако щете, когато е, регионите прехождат от една категория в друга. Това е от съществено значение. Ако регионът надвиши 75% от средното, той пак ще бъде доста далеч от средното за ЕС. Ето защо особеното, специфичното отношение към подобни части от Съюза следва да се запази. И това, разбира се, трябва да бъде нормативно уредено. А имаме региони, които никога не са били под 75%, но също така никога не са превишавали и 90-те. Тоест остават в категорията, в интервала между 75 и 90% от средното за ЕС. И би следвало на тях да се гледа по същия начин, е, по който се гледа на онези, които наваксат. Всички те всъщност са наваксващи. Разликата просто е, че някои се движат с по-високи темпове от други. И ако се е, е, придвижвате, ако, ако регионът е, е в преход от 60 към 75% от средното, вероятно неговите темпове на изменение или на растеж ще бъдат и по-високи, доколкото той започва от по-ниска база в сравнение с онези, които се движат от 75 към 90. Днес не правим разлика между регион, който е на 82%, например, от средното, или един краен пример, е, Лондон, е, който е, се намира някъде на около 380% от средното. И ние, ние нямаме диференциация, виждате, в този твърде широк интервал. Това би трябвало да се промени. В крайна краща регионалната политика, аз мога да бъда съвсем откровен, има две основни задачи. Втората задача някак си се загърбва. Ние по традиция се опитваме да, да, да конвергираме. Значи, главната, първата задача е конвергенцията да се сближават регионите помежду си. Втората задача е да са на лице всички инструменти, целият инструментариум навсякъде в Европа, така че е, да не изпада от полезрението и цялостния европейски проект, е, който всъщност същина на стратегията 2020. Трябва ни един цялостен, един всеобхватен подход за изкореняване на бедността, е, например, за е, повишаване на относителния дял на е, възобновяемите енергоисточници, за повишаване на енергийната ефективност и прочие и прочие. Ако погледнете основните числа, статистиката на преходните региони, за които току-що говорих, ще се уверите, че е съвсем уместно да продължим подкрепата си е, за техните усилия да компенсират изоставането. Така наречените конкурентни региони от друга страна не могат да легнат на лаврите си. Е, и толкова по-уместно е, е, е да окажем допълнителна подкрепа на всички унези които е, възразяват срещу допълнителните разходи, бих казал следното. Трябва да правим разлика между бюджетния проект и политическия проект. И в рамките на политическия проект, аз, предполагам и ние, е, смятаме, че именно такава трябва да бъде архитектурата. Политическата архитектура. За която са ни необходими допълнителни финансови средства за да запазим е, темповете, набрани от е, преходните региони. Почти без значение какви ще, каква ще бъде, какви ще бъдат абсолютните е, бюджетни средства, най-малко би трябвало да се постараем да преразпределим общото по такъв начин, че да окажем подкрепа на преходните региони. Също с парите ги има. И аз бих се обърнал към представителите на засегнатите или заинтересованите региони. Преходните, ако имате като държава членка преходни региони, като страна, като цяло ще получите повече пари, отколкото ако, ако нямахте такива. Всичко това зависи, разбира се, от принципите на бюджетната рамка, но, но по принцип колкото повече преходни региони има в една държава членка, толкова повече пари ще получи общо тя. И както казах, трябва да се прави разлика между е, бюджетната схема и политическата схема. Става въпрос, казвам краища, за примиряване на противоречиви интереси. И подкрепата за регионите е част от това. Нека не забравяме, че засегнати са близо 30 милиона европейски граждани. Сигурен съм, че ще имаме множество възможности да обсъдим всичко това. Аз с удоволствие ще коментирам, ще отговоря на вашите въпроси. Господин Ставрокакис, господин Власек, Николасик и Шмидт, е, наред с господин Пипа. На всички тях бих искал да благодаря за извършената работа през последните месеци която определено ще ни бъде от полза. И аз с интерес и нетърпение, както казах, очаквам днешните ни разговори, а и утре в пленарната зала. Äh, Благодаря. Благодаря, господин Хан, господин комисар. Имам записани голям брой желаящи да се изказват. Първо ще дам думата на координаторите. Вие говорихте за необходимостта от компромис и смятам, че въпросът за дебатът в четвъртък ще бъде интересен. Ще видим до какво ще бъде нашия дебат. Първо ще дам думата на господин Ван Нистерой, координатор от групата на Европейската народна партия. Благодаря ви, господин председател. Искам да започна с едно впечатление. Регламентите всъщност, както вече чухме, са с общ характер и уточняват цел 3, както и очертават общата стратегическа рамка в случаите на съвместно взимане на решение. Това е добра новина за нас и за нашата председателка госпожа Хюбнер. За първи път ще ползваме по съвместен начин няколко европейски фонда, няколко източника на финансиране, ръководени от една обща стратегическа цел. Това е всъщност смисълът на стратегията Европа 2020. 20. Подчертавам го, защото от гледна точка на Комитета за регионите, например, това за момента не е достатъчно активизирано. От година вече се говори, без обаче реално да се освобождават средства. Как бихме могли да активизираме целият този процес? От моята политическа група, от НП, сме определено за един местен пакт, който да даде плодове в бъдеще. Именно в момента е времето, именно сега е дошъл момента за един такъв дебат и за един такъв преход от бюджетиране към правене на политики. Така че Нашето впечатление за момента е задоволително. Единственото, което бихме могли всъщност да поискаме за в бъдеще да се случва по-често и по-регулярно е достъп до информация. Информация, която да идва на време от страна на Европейската комисия. По инициатива на парламентарната комисия Юри именно всъщност започнахме едно по-такова настъпателно искане на информация. Особено когато става дума за установяване на нови определения, на нови понятия, дали ще ги наричаме цели, дали ще ги наричаме по някакъв друг начин. Няма нямаме възражения към процеса, а към неговата откритост, към това до каква степен до нас достига аргументирана информация. Чухме, че създаването на едно такова ново понятие, на една такава нова категория не би трябвало да има странични действия, които да не са предвидени предварително. Създаването на преходни категории отговаря на основната европейска цел, а именно солидарността. И би било жалко, ако всъщност в името на тези много въведения забравим или изоставим до сега действащата схема на цел първа, втора и трета. Те биха могли да останат като такива, в допълнение на нововведенията. В крайна сметка всички тези цели в крайна сметка, имат едно бюджетно, едно економическо измерение. Може би това е причината, поради която е толкова трудно да се реши линията на поведение. В краткосрочен план предложението на комисарият Левандовски ще бъде източник на нов дебат, защото след това вече ще разберем до каква степен се простират нашите възможности за въздействие, кои ще бъдат приоритетите, как можем да свързваме работата в областта на кохезионните фондове или в транспортните проекти, проектите по инфраструктура и така нататък. Пред лятната отпуска обаче със сигурност няма да можем да се справим, но предлагам това да бъде първият ни дебат след лятната вакансия. Няма да се спирам подробно на всичко, само искам да допълня с, да допълня нещо с, свързано с политиката по съседство. Тя ще се прилага навсякъде и ще цели подкрепяне на демокрацията, на арабската пролет или пък на държавите от източното партньорство. Изобщо навсякъде, където има борба за човешки права. В случаите на трансгранично сътрудничество. За съжаление, това е сякаш позабравено. Има случаи, в които съседни държави и съседни градове работят единствено и само в областта, например, на екологията или на опазването на околната среда и забравят всички останали цели. Ето това предлагам да въведем система за оценка на тези действия по интеррек. До каква степен ще бъде съдействието и до каква степен взаимодействието. Благодаря ви. Ja, vielen Dank, bitte. Благодаря, господин Ван Нестерой. Госпожа Крел. Благодаря, Маркос. Благодаря, господин комисар. Има два основни въпроса. С какво, с какво разполагаме и факта, е, че в доклада Гарига са формулирани препоръки по отношение на категориите. Това ще бъде потвърдено в четвъртък, е, за втори път в пленарна зала. Категориите са много важни за редица региони. Но аз ще спра вниманието си на един-два други въпроса. Преди всичко искам да се попитам дали комисията е стигнала до заключение по отношение на проекто бюджета – и дали проектобюджета ще включва нов инвестиционен фонд. Или пък това предложение е окончателно изоставено заедно с целият въпрос за секторализацията в политиката на сближаване. Второ, с Генерална дирекция научни изследвания говорихме за сътрудничеството, но не знаем до каква степен сътрудничеството и координацията работи съвместно с фонда за подпомагане на земеделието и за рибарството. Необходимо е да има по-тясна взаимовръзка с тези две политически насоки. Според мене, това трябва да се отрази в предложенията за бюджета. Вторият стълб в политиката на земле, по зем, въпросите на земеделието ще бъде значително намален, както разбирам. И това не може да не бъде свързано с политиката на сближаване. Орязването на средствата по този стълб ще има несъмнено въздействие и върху друга на части на нашата политика. Ние разговаряхме с лицето, което отговаря за регионалното финансиране в Великобритания, финансовият министр подчерта, че бюджета трябва да бъде намален, но тя си противоречеше. В първата част на изречението каза, че сме прави, във втората част каза точно а, обратното. Е, всичко това беше така направено по един много очарователен начин. Благодаря. А сега от името на либералите Микаен Тойле. Господин председател, е, господин комисар, колеги, в докладите има редица въпроси, които са пренебрегнати. Въпроси, които са особено важни за нас, либералите. Става дума за подкрепата на малките и средните предприятия, сътрудничеството с университетите, трансферът на технологии. Ние смятаме, че структурните фондове и фонда за отглежаване трябва да подпомагат стабилизирането на общото положение по време на криза и че те трябва да играят важна роля по отношение на конкурентоспособността и заетостта. Има единодушие у всички партии, и голямо мнозинство в пленарната зала по този въпрос. Както господин Ван Нистерой вече подчерта, въпросът за средната, междинната категория е много важен. Чисто теоретично, относно това как ще бъде организиран дебата, имаме едно много привлекателно предложение. Но не само онези части, които са в процес на отмиране, трябва да бъдат взети предвид. Трябва да се стремим към по-високи проценти от средното и кой ще спечели от това и кой ще загуби. Някои региони постепенно изпаднаха от по-високата категория, процентно от средното, в по-ниска категория. Идеята за макроекономическите стабилизатори също трябва да бъде взета предвид. Смятам, че междинната категория има смисъл в макроекономически смисъл, но за нашата група е особено важно въздействието върху начина по който ще гласуваме. Трябва да знаем колко региони ще бъдат засегнати от тази мярка. Съгласен съм с господин Ван Нистерой, че би било полезно да ни бъде представен документ, който да можем внимателно да анализираме. И затова, господин комисар, конкретният ми въпрос към вас е следният. Верно ли е, че 40 европейски региона ще бъдат засегнати от тази мерка? Говори се, че цената на тази стъпка ще бъдат 9 милиарда евро допълнителни разходи. Можете ли да потвърдите това? Какви ще бъдат допълнителните разходи, които могат да се очакват според вас? И какъв е броят на регионите, които ще бъдат засегнати? Става дума за регионите, които ще останат да бъдат финансирани по първа цел, както до сега. И нещо друго. Аз отговарям за анализът на освояването на фондовете. Трябва да кажа, че освояването е подобрено в редица региони, в редица страни членки. Впечатление остава, че по този въпрос вървим напред, но има региони, които изостават. За парламент е много трудно обаче да установи каква е всъщност усвояемостта на фондовете на практика в различните региони на Европа. В Комитета по бюджети Ставаше дума, примерно, за региони в Южна Италия, където аудиторите посочиха, че освоемостта е под 7%. Можете ли да потвърдите тези цифри и заключенията на тези доклади в светлината на данните, с които разполагате? Считате ли, че ние като парламент бихме могли да получим своевременно информация за това как се освояват средствата от фондовете. За да можем да се опрем на тези доказателства и установим какви са трудностите, при които се сблъскват регионите. Благодаря. С удоволствие сега ще дам думата отново на господин комисара. Смятам, че идеята за междинната категория региони е нещо, което ще можем да продължим да обсъждаме и по-нататък. Господин комисар. Благодаря. Ако представим проект, или поне начален вариант на такъв през септември, няма да имаме време за проекто проект, <laughs> ако мога така да го нарека, за предварителна фаза. Обикновено започваме с един първи вариант, който служи за основа на дебата. Но смятам всъщност, че днесната, днешната размяна на мнения играе ролята на такъв един предварителен дебат – И в следващото издание на началния документ всъщност можем да разполагаме с мнението на комисията, след като изслушахме вашето. За първи път всъщност започваме работа в рамките на тази обща стратегическа инициатива. Заедно, съвместно с другите фондове. Фонда за селското стопанство, за рибното стопанство, и всички останали инвестиционни сфери, които следва да бъдат подкрепени, следва да им се даде едно европейско рамо, ако мога така да се изразя. Инвестиционните проекти трябва да бъдат разпределени по политически сфери, след което да се следва взетото решение и разпределението да се прави съгласно него. Дали към земеделския, дали към фонда за земеделие, дали към фонда за рибно стопанство. Наистина сте прави, когато казвате, че няма достатъчна яснота в свързаното с фонда по земеделие, проявява се особено желание и всъщност решимост да бъде подкрепена в по-голяма степен областта на развитието на селските региони. Не само селскостопанската сфера. Що се отнася сега по многостепенното, до многостепенното управление, Люк Вандербранд вече обясни позицията на Комитета на регионите, както и особеният му интерес към тази проблематика. Както и към разписването на регламент по въпроса. Надявам се, че това ще се случи в близко бъдеще. И без да искам да звуча риторично, без да искам да звуча риторично, бих искал да подчертая някои етични елементи, особено в тези региони, където нещата са много различни. следва определено да се заинтересуваме откъде идват тези различия и как бихме могли да ги управляваме. Наистина съм и аз на вашето мнение, че помощта трябва да бъде насочена към всички. И ако погледнем, например, случаят на Обединено кралство, бихме могли да обрисуваме една изключително интересна картина на разпределение между регионите, на разпределение на силите. Силни, слаби, средносилни, среднослаби. Господин Иван Нистерой, всъщност именно за това говори и неговите думи бяха изключително мъдри. Сега, по въпроса за бюджетното измерение, наистина е нужно бюджетно увеличение. Знаете, че скандинавските държави не са кой знае колко ентусиазирани от перспективата да инвестират в тази област в област, в която всъщност вече има ограничения. Но аз не се отказвам лесно. Ще продължа да защитавам тази теза. Ще продължа да разговарям с представителите на местните, на билите национални или регионални власти за поддръжка за неизоставяне на инвестиционните проекти. В по-голямата част от секторите, в по-голямата част от ресорите, които се управляват от регионалната политика, съществуват и други системи, за финансиране или за стимулиране други системи, различни от европейската. И за тези различия не винаги са положителни. Следва значи да търсим начини за тяхното преодоляване. И така, структурирането на проектите, за съжаление, не винаги би могло да разчита на краткосрочно бюджетно финансиране. Предполагам обаче, че позициите в момента твърде различни, в крайна сметка ще бъдат сближени и средствата, които традиционно произхождат от бюджетна, от регионалната политика, ще продължат да се използват. Разбира се, ще има и методи за прехвърляне на бюджетни средства от областта на инфраструктурата или транспорта или през граничното сътрудничество. При това не само в новите новопроседените държави членки, а и в старите Структурните фондове са друг един източник, но не могат да бъдат използвани, ако няма координирана практика за това как да се съчетаят с регионалните средства, с регионалното финансиране. Така че нашето предложение може би ще включва поредица трансевропейски проекта, които да са с приоритетен характер и където приоритетно да бъдат насочвани средствата. Защо споменах развойната изследователската дейност? Защото там новаторството е модната дума, не само модна дума всъщност, а и модерен начин на действие. Имам предвид диверсификацията в управлението на регионалната политика и на нейният бюджет, особено когато става дума за подпомагане, за управление на новативните малки и средни предприятия. Новаторството не винаги е само технологично може да бъде и от друг характер, като, например, предоставяне на услуги, маркетинг. Тоест, новаторството не е едновалентно, а поливалентно понятие. Малките и средни предприятия, всички знаем, са гръбнака на европейската економика и именно към тях трябва да бъдат насочени всички усилия, включително и усилията за по-бурна развойна и изследователска дейност. Сега, По въпроса за данните, за цифрите, с които разполагаме и тех, тяхната евентуална еволюция или промяна, аз не предвиждам големи амплитуди. За следващия период от 271 региона ще имаме 250 в тази междинна категория. 72 милиона души в крайна сметка ще бъдат разпределени в 17 региона, които се оттеглят, 30 нови ще влизат, като например Германия, Гърция, Испания, Италия, Португалия, Австрия. чието население е от около 40 милиона. Виждате, значи, че цифрите не са кой знае колко завишени. В тях, освен това, се включва вече и понятието за конкурентно способна зона, е, конкурентноспособен регион. 30 милиона души всъщност е населението на тези последни области. На тези 271 области. В е, следващия бюджетен период. Те евентуално ще бъдат 268. в резултат на което, в резултат на тази промяна, можем да променим понятието конкурентоспособност. В някои държави, в някои региони има проблеми Преди няколко месеца посетихме Южна Италия и видяхме безпокойството, което се шири там от евентуалната загуба на средства. Wir haben aus Наистина е нужно човек, за да запази източниците на финансиране, да работи по-добре. Има трудности, нещата не винаги са лесни, особено и когато става дума за земеделското финансиране в България и в Румъния, има проблеми, които не са тайна за никого. Но въпреки всички тези трудности, които аз за които зная и за които вие също знаете, смятам, че има разрешение. Така че през 2012 година нещата да станат по-видими, подобрението им всъщност да бъде по-осезаемо предимно в България. И така, Призвавам всички държави членки да се възползват от финансирането, което им предлагаме. Има проекти за техническо подпомагане, което не се използва в достатъчна степен. То произлиза от Европейската банка за развитие и от, Евро... и от Световната банка. бихме могли да го предоставим, да укажем при какви условия може да се използват тези източници на финансиране, но не бихме могли да ги въдворим чрез декрет или указ. Für die präzisen Antworten von den Grünen, Herr Alfonsi. Благодаря за подробните отговори. Господин Алфонси от Зелените. Благодаря, господин председател, господин комисар. В разработката за бъдещата кохезионна политика, предполагам, мнозинството се насочва към един проект, който ние общо заето подкрепяме, тъй като той съответства първо на идеята за една силна регионална политика в Европа и за нейното финансово обезпечаване. Архитектурата, която вече се очертава в своите основни насоки, се състои от така наречените четири етажа. А и първата цел, която разбира се е главна, основна, след това междинните, междинната цел, втората. Третата пък е особено важна за нас, тъй като в областта, особено на презграничните проекти, по третата цел, има сериозни резерви, за опозотворяване на потенциал. А, всичко това на нас определено ни допада. И отвъд а, а, рамките на регионите, които ще бъдат пряко заинтересовани, в междинните, в граничните региони а, бихме могли да постигнем наистина кохезионен ефект бихме могли да търсим макроекономическа стабилизация по линия на регионалната политика, така че в край на краищата Европа по-добре, по-уверено да, да се движи напред към своето бъдеще и, и да гарантира социална справедливост за всички свои граждани. Най-вече по конкретните условия, по, по конкретния ред. Аз съм наясно, че днес не бихте могли е, да ни кажете какво точно ще представите следващия месец септември, обаче аз все пак имам някои отговори, е, извинете, някои въпроси, на които бих очаквал отговори от вас. Във всеки случай, ако не може да отговорите днес, да поне да не ги пропуснете по-нататък. Първият въпрос е в рамките на тази нова архитектура как ще е, е, бъдат третирани е, регионите, които по Лисабонския договор са, знаете, в категорията най- отдалечени островите, планинските райони. Как ще, ще бъдат третирани те? По-нататък, днес се очертава една нова рамка, така, в ландшафта на кохезионната политика, така наречените макрорегиони. Как именно тази категория ще намери своето място в бъдещата кохезионна политика. И накрая, въпрос, който вече беше е, зададен, за е, връзката между общата е, стратегическа рамка и фондовете от втория стълб, в това число за, за рибното стопанство. И, и значи, а, ние подкрепяме онова, което както изглежда се очерта след последното гласуване в парламента, но бихме желали да се отиде и по-далеч. Тъй, че е, кохезионната политика е, наистина да се превърне в ефикасен, колкото се може най-ефикасен инструмент за осигуряване благоденствието на европейските региони. Благодаря. Благодаря. А от името на е, консерватори реформисти, господин Фласък. Jsem velmi rád, že se účastníte dnešní debaty a děkuji předem za mnoho odpovědí, které jste dal. E, já se dom... Благодаря ви за участието в днешния дебат. Благодаря ви за това, че ни дадохте отговори, които аз смятам за удачни, защото мнозина се радват на това ново понятие за междинната категория, което трябва обаче да получи и финансов отговор, да се знае откъде ще дойдат а, средствата. Бих искал да засегна един проблем, който всъщност бе, бе повдигнат и от Ван Нистелрой, а именно целите, общите цели, които представляват разрешение на общи проблеми, търсят решение. В търсенето на това решение смятам, че бихме могли да впрегнем на работа всички активни възможности за преговорен процес между всички регионални, местни, национални власти. Регионални имам предвид на големите общини, а и на малките такива. Този именно процес ще ни доведе до задоволителен резултат, защото ще даде начало на дейности, които в крайна сметка ще се умеят да освоят фондовете, които предлагаме. И в този смисъл е и въпроса ми. Как виждате бъдещето на този конкретен механизъм? Как ще бъде изпълнен той с съдържание? Откъде ще дойдат средствата? Какво ще бъде разпределението на фондовете, от които те ще бъдат освободени? Крайните ползватели, крайните местни, регионални, общински и прочие власти, в крайна сметка, според мен, не разполагат с достатъчна информация за това как и откъде могат да получат финансиране. Информацията трябва да протича по-добре. Благодаря. Добре. Сега, след като вече изслушахме слушахме координаторите, а представители на останалите групи не присъстват. Нека дадем възможност на господин комисаря да отговори на така зададените два въпроса, преди е, по-нататък да дам възможност на отделни членове да се изкажат. Така, господин Алфонзи, 172 член, наистина, от договора. Що се отнася до слабо населените райони. Подкрепата трябва да се запази. А и днес те вече се подпомагат е, и, и тази помощ следва да се запази. И е, да се даде на тези региони достатъчно право на преценка относно конкретното разходване и оползотворяване на средствата в зависимост от местните приоритети. Дори в рамките на един регион, район или област може да имате по-бедна, по-богата част съответно. И аз приветствам по-нататъчното повишаване на автономията по отношение на освояването на финансовите средства по места. Това вече е, е, Знаете, в някои части от Съюза, в, в Финландия вече го има, е, се работи на, на глава, на всеки го по-малко, но това би следвало да бъде въпрос на, на местна преценка. А следващата година, вече по въпроса за макрорегионите, макрорегионалното сътрудничество, смятаме да направим оценка, да видим как вървят до сега нещата, е, има известна еуфория по настоящем. Наистина на мода са макрорегионите е, в Европа. Е, усещам понякога, че ако някоя страна не е част от някаква макрорегионална политика, на нея се гледа едва ли не като на, на втора категория. Аз не мога да, да приема подобна оценка, но почти навсякъде в Европа се възприемат вече такива макрорегионални подходи. И не се предвиждат нови средства, за това обаче казвам го и ще го повтарям. И всички тези макрорегиони и макрорегионални стратегии могат да имат смисъл само ако наистина е на лице някаква обща загриженост, някаква обща заинтересованост и някаква обща организация. Тоест, макрорегионът трябва да има своите съществени основания да съществува. Ако проблемът може да се реши от даден отделно взет регион, защо да се качва на макрорегионално равнище? Според мен поначало макрорегионалното сътрудничество не би могло да реши проблеми, които не могат да бъдат решени на, на равнището на отделните региони. Да вземем Дунав, Дунавския регион по течението на Дунава се налага в известни случаи през регионално сътрудничество. Например, що се отнася до качеството на, на водата в река Дунав, която, което се влияе от чистотата на водите в притоците. В областта на общото економическо развитие по-нататък, възможно е да, да, да се говори за, за някакво по-високо териториално равнище, но но според мен нещата трябва да се качват отдолу нагоре, а не обратното. Не би следвало е, в този случай е, каквото и да било да се определя от някой чиновник в Брюксел, който просто ще е, обхожда с пръст картата и ще казва това тук да, това там не. Знам, че тук там Тук там а, а, се работи по разни проекти, а, някои от, от тях стигат до, до завършек, други не. На господин Власък а, бих казал, че, че въпросът, който е повод за загриженост у него, е и на нашето внимание, но ние не можем да загърваме конституционната уредба на една или друга страна. Е, да вземем Германия, която най-активно отстъпва правомощия на провинциите. И това трябва да се има предвид. Но в други страни централизацията е висока. В това отношение Европа представя е, едно невероятно богато ветрило от, от е, разрешения и комисията не може да не се съобразява с това. и в регламентите, които предлагаме на вниманието на съзаконодателите, ние все така ще е, настояваме областите или регионите и доколкото е възможно местни е, сдружения е, да участват в разработката и осъществяването на националната политика. И ние се вслушваме в гласовете и на, на регионите, и на, и на общините, е, че ги пренебрегват, е, областите се жалват от центъра, е, общините се жалват от областта. Ние се стремим да подадем ръка на всички и това се свежда и до сериозния въпрос за съфинансирането нерядко е, констатираме недостиг на информация. Значи, не толкова е, е, на пари. И както вие казвате, с основание, е, също хората някак не стигат до важната информация. Пак, защо за нас е така наречените преходни региони? важно е да подчертая, че в бюджета ще има промени. Тъй като броят на конвергентните намалява и съответно ще се освободят средства. Възниква въпроса обаче как по най-разумен начин да освоим, да разпределим тези е, освободени средства. Така че да, да, да се движим към, към генералната цел – регионалното развитие в Европа. А май по-закъсняваме, каза председателят. Госпожа Шратер, няма да ви вземам думата, е, но, е, е, но преди да ви, да ви я дам, нека кажа, във връзка с посочената от комисаря. Наистина, ако, ако се поосвободят средства, те, те дават и нови възможности, но, това, но, но освояването на тези освободени средства трябва да се, да се структурира. И, и, и с оглед на целите, първа, втора, кохезионната политика – Естествено, когато, когато се освободят някакви средства, първата задача е да помислим как най-добре да ги преразпределим. Госпожа Шриотър. Благодаря, господин председател. Бих искала да се позова на забележката, която току-що направихте за междинните категории, които няма да разполагат с този инструмент. В пленарна зала имахме две трети в полза на предложението на комисията. И от моя гледна точка, това показва, че предложението за междинната категория е навременно, балансирано и очевидно се подкрепя от мнозинството от е, депутатите. По този начин е, вероятно ще може да бъде внесена промяна. Това не значи, че трябва да се е, вземат средства от фонда за сближаване, защото има региони, които изпитват остра нужда от помощ. Но бих искал да спомена въпросът за условията. Като слушах обясненията на господин комисара и в светлината на предложенията на комисията, става ясно, че качеството на намесата, начина по който предостава помощта, са особено важни. Необходими са законодателни решения във връзка с управленският капацитет за използване на регионалните фондове. Целенасочено и за постигане на формулираните цели. Има предложения, направени от други парламентарни комисии за поставяне на макроекономически условия. Предложение, което не се подкрепя от мнозинството от депутатите в парламента. Но условията, които е, вие описахте, показват, че трябва да се извърши известна подготвителна работа, необходимо е да бъдат задоволени определени условия, преди да бъдат отпуснати средства по тези фондове. Ще ви бъда благодарна, ако ни кажете какви критерии точно ще бъдат използвани за взимане на тези решения. Благодаря. Рика Менер. Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар, за интересното уводно слово. Бяха повдигнати много интересни въпроси. Няма да ги повтарям. Но бих искала да запитам следното. Става дума за член 174. Господин комисарът спомена, че става дума тук за правомощията на регионите. Съгласно член 174, допълнителни средства могат да се отпускат на регионите в един друг доклад много ясно се препоръчва отделно финансиране на регионите и областите със специални нужди. Какво ще ни кажете по този въпрос? Искам също така да попитам за нашите програми за съседство. Господин Нистерой също спомена, че тези програми са особено важни в южните райони на Европа, важни са за демократизацията с, на Северна Африка, на нашите източни съседи. Тези програми за съседство са единственият начин, с който ние можем да развиваме нашите отношения с Русия, но те като че ли не действат достатъчно безпроблемно. И това е защото те се управляват от Генерална дирекция външния, външна политика, а не във връзка с развитието. Това създава проблеми от, страна, от руска страна, защото тези програми се финансират съвместно. трябва да подхождаме към тези програми като равни, равнопоставени партньори. И затова бих искала да попитам господин комисара дали е обсъждан този въпрос. Дали а, тези програми могат да бъдат управлявани, администрирани от а, Генерална дирекция региони. Защото а, в Генерална дирекция външни отношения тези трансгранични програми не се управляват както трябва. Благодаря. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, kedves biztos úr. Két kérdést szeretnék röviden érinteni. Благодаря, господин комисар. Господин комисар, има два въпроса, които искам да повдигна. Първият въпрос се отнася до междинната категория. Обсъждахме този въпрос, очевидно той ще бъде обсъждан и в четвъртък. Имам мнение по този въпрос. Моето мнение е добре известно на комисията. Чухме мнението на нашия председател, на господин комисара. Бих искал обаче да задам един политически въпрос. Струва ми се, че въпроса за междинната категория е свързана с някои много важни въпроси. Но има и други въпроси, обсъждани в нашата комисия, които са дори по-важни. Въпросите, които повдигнахте в уведните си обяснения, са свързани с равновесието, което трябва да бъде установено в нашия подход към тези междинни региони. Изглежда повечето членове на нашата комисия подкрепят идеята за междинните региони. Но тук става дума за значителни раз, разходи за съчетаването на тази политика с политиката на сближаване и вие като комисар, който отговаря за всичко това, трябва да осигурите на съчетаването на действието на политиката за сближаване и е, междинните региони. Трябва дума за създаване на една иерархия. Дали трябва да поставим на първо място междинните региони? Решенията, които вие очертахте, според мен са правилни. И в края на септември ще говорим още един път за тях. Колкото до политическата структура, господин комисар, бих искал да ви задам е, следният въпрос. В институционно отношение, Трябва да се спрем, обърнем внимание на райони, където а, БВП на глава от населението е ниско. Има, разбира се, региони, където брутният вътрешен продукт на глава от населението е значително по-висок. Тези региони нямат нужда от помощ, или поне не толкова нужда от помощ, колкото по-бедните региони, където а, БВП е по-нисък. Тоест, тук трябва да се създаде една иерархия на регионите според техните нужди. И А сега Корнелия Анст. Благодаря господин председател. Ако искате този дебат да продължи, едва ли трябва да разговаряте с е, трябва да би трябвало да разговаряте с всички, с всички политически групи, включително и с ГУЕ. Сигурна съм, че ще го нави неговите неправителствени организации. Сигурна съм, че ще го направите следващия път. Е, Презговорившият е, ясно посочи, че във връзка с междинната категория ще има оживени дебати. Това е ново предложение. Има все още редица нерешени въпроси. все още се опитваме да вникнем в същината на вашето предложение. Много, много от регионите, които вие споменахте, господин комисар, очевидно ще преживеят сериозна промяна. Конвергентните райони, например, които преживяват економическа криза, и между тези региони, конвергионните региони, все още съществуват значителни разлики. Та въпросът ми е следният. Дали ще съществуват а, някакви разграничения, някаква класация в рамките на тази междинна категория? И как ще идентифицирате 51-те региона, за които става дума? Тези 51 региона, за които става дума. Може би тази категория ще има нужда от най-много помощ. Бихте ли обяснили как ще се подходи по този въпрос? Има и една друга категория. Говоря за трансграничното сътрудничество. Знам от опит в моят е, регион в източна Германия, често се критикува е, несъвместимостта между фондовете за помощ и достъпът до тях или как се използват тези фондове за трансгранично, подпомагане на трансграничното сътрудничество. Благодаря. Има и други много важни въпроси. Разбира се, не само междинните региони са важни за нас. Става дума и за качеството на помощта, която оказваме. Знам, че не един път парламентът е гласувал по този въпрос. Знам с какво голямо мнозинство е одобрено предложението, но все пак това е въпрос, по който предстои допълнителна, по-нататъчна работа. И в комисията, и в парламента ще трябва да продължим обсъждането на междините региони. Това е наше предложение. И искаме да видим как ще потръгне работата в бъдеще. Не, Става дума за решение, което ще остане непроменено до края на века. Говорим за следващия е, финансов период, говорим за нуждите, които трябва да бъдат задоволени. И в никакъв случай не трябва да се мисли, че по някакъв начин променяме курса. Напротив, по-скоро промените са една благоприятна възможност И възможно е, онези, които ще дойдат след нас, да решат, е, че този инструмент, инструмента на междинните региони, може, ще може да бъде използван и през следващия финансов период, тега той да даде добри резултати. Ние възнамеряваме да анализираме всеки отделен регион, всяка отделна програма, да си поставим гъвкави цели, ще формулираме цели и след това ще се опитаме да установим дали тези цели са постигнати. Ако са постигнати, добре, но ако целите не са постигнати, ще трябва да се запитаме защо е така. На какво се дължи един евентуален неуспех. И това се отнася и за конвергентните региони. Трябва да установим какви са слабостите на програмите в конвергентните региони и защо се постигат или пък не се постигат формулираните и поставени от нас цели. Тоест, трябва във всички случаи да анализираме резултатите. Да видим дали конвергентните региони постигат необходимото, как се използват средствата, как се освояват фондовете и да видим как може да подобрим качеството на нашата работа. Да видим е, доколко ефективни са мерките, които предприемаме. Трябва да видим а, какви са причините за тези резултати. Дали тези причини са външни или вътрешни и как да подобрим качеството, как да подобрим освоемостта през следващия период. И накрая. Нещо, което господин Дойч спомена. опитваме се да гледаме на съвременната регионална политика като на инструмент за преодоляване на економическите противоречия. Но тя не е само това, тя е инструмент предназначен за да подпомага осъществяването на цялостните, изключително трансгранични европейски проекти. И това става и с, с, включително по линията на съвместното финансиране. Всеки регион трябва да има своята финансова перспектива, да се бори за по-добра финансова ефективност, да може да работи за изкореняване на бедността, за подпомагане на научните изследвания. Това са целите, към които се стремим. И за да бъдат те постигнати, трябва да осигурим необходимите финансови стимули, за да може да постигнатите резултати да бъдат колкото може по-цялостни в своят ефект. Защото целите на стратегията за 2020 година ще бъдат постигнати много по-лесно при наличието на подобни стимули. Именно затова Европа трябва да осигури тези рамкови условия, за да можем да постигнем целите, по които сме се съгласили, които всички заедно сме приели. Броят на едни или други категории региони, тези, тези, този брой, тези цифри са временни в момента. Те са те подлежат на промяна. И когато имаме по-пълни данни, ще може да разгледаме въпроса отново. Несъмнено това, с което разполагаме сега, отразява едно текущо състояние на нещата, което неизбежно ще се промени в бъдеще. Имаме определени условия във връзка с нашата политика за оказване на помощ и на меса. И когато страните членки знаят как, къде е мястото им в рамките на структурната политика, те ще приемат условията, за които става дума. По време на унгарското председателство, през няколко седмици, имаше неформален министерски съвет, съвет на министрите. И когато приключи дебатът по този въпрос, ще видим какво ще трябва да променим? Как да повишим качеството на нашата работа? А за да постигнем това, трябва да слушаме внимателно какво ни предлагат страните членки. Тоест, ние сега формулираме едни рамкови условия. Не трябва да има съмнение в това, че предлаганите цифри могат да бъдат променени, когато е необходимо. Ако е необходимо, може би ще трябва да приемем фиксирани суми за едни или други проекти. Но ако регионалните изисквания не позволяват това, ако регионите считат, че това не е необходимо, готови сме да се съгласим и с това. Местните правила, правилата за обществените поръчки или други подобни трябва да се вземат предвид. В някои случаи европейското законодателство в областта на околната среда може би няма да бъде транспонирано от страните членки и тогава това ще се отрази върху начина по който се освояват и отпускат тези фондове. Всичко, което се отнася до регионите и тяхното развитие, беше а, обсъждано през изминалите месеци говорихме за условията на живот и работа в различните части на Европа. Колкото до трансграничното сътрудничество, да вземем примера с Русия. И това е основен въпрос. Това не е административен, това е политически въпрос. Ние предаваме об огромно значение на нашето сътрудничество с Русия. Но Русия не трябва да има чувството, че получава помощ за нейното развитие от Европейския съюз. Трябва да се съобразяваме с деликатното политическо състояние на нещата, деликатните политически аспекти на тези отношения. Необходими са ни трансгранични регионални проекти, които да бъдат които да стъпят на принципа на равнопоставеността. В едни подобни проекти ние трябва да бъдем равнопоставени. Някои програми ще бъдат основани на проекти, други ще се състоят от подпрограми, но във всички случаи трябва да се съобразяваме с това какъв е административният капацитет, за да видим какво може да се подобри. Надявам се, че съм успял да отговоря на всички въпроси. Колеги, имаме две групи от по четири желаящи да се изкажат, затова моля ви да бъдете колкото може по-кратки. Това се отнася и за вас, господин комисар. Благодаря, това е господин Кели. Без съмнение, регионалната политика може да се поздрави с успех. Навсякъде в Европа. И никоя страна не е по-красноречив пример за това от моята, която се присъедини през 1973 година към Европейския съюз и БВП възлише на 43% от средното, сега е на около 120%. В дългосрочен план обаче, за да се гарантира успехът на регионалната политика, всеки регион би следвало да отиде отвъд рамките на конвергентната категория. Тук се говори за въвеждането на междинна категория за гарантирането на този дългосрочен успех на регионалната политика. Подобна идея има, има, има своите достоинства, но не е единствена защо да не помислим за усъвършенстване на самата категоризация на регионите? По-настоящем доста изкуствена, доста произволна. А между регионите има огромни е, е, е, разлики и контрасти. Вие сам, господин е, комисар, споменахте Лондон, е, чието БВП е на 380% от средното за Европейския съюз, но аз е, миналата седмица е, е, разговарях е, в е, Лондон е, с официални представители е, по е, лондонските докове, които вече не са докове, е, но във всеки случай се шири бедност. Т.е. вътре в регионите има сериозни контрасти. Далеч, далеч е, е, части на дадени, на дадени региони, на дадени области са далеч, далеч под средното за С. И това също следва да се отчита. Освен това, до сега брутният вътрешен продукт е почти единственият критерий за оценка на състоянието. И пак трябва да си зададем въпроса дали е, да не променим сериозно това. Понеже ако вземем, например, 100 евро с определена покупателна способност в един регион и покупателната способност на 100 евро е същата в друг регион, независимо от брутния вътрешен продукт на един и други, които се различават, вероятно регионите са горе-долу в едно и също състояние. И най-сетне въпросът за уредбата. Пари да, много хубаво. Обаче е, такава бюрократизация, почти непреодолима, та, и за това трябва да се помисли. Благодаря. Следващият оратор. Господин Гудманис. Три въпроса. Първо, господин комисар. За споразуменията с държавите членки за е, инвестиционно развитие. В доклада Маркос Пипа е, това го няма. А вие как се отнасяте е, към е, този въпрос? Настоявате ли все още? На второ място, комисията не е възприела позицията, подхода да посочва с пръст една или друга държава членка. Но смятате ли да се занимаете с въпроса за страни, които са получавали в миналото прекомерна помощ и по регионалните, и по, хезио, и по кохезионните програми, а сега са в най-тежко макроекономическо положение, без да споменавам имена. И на последно място, доклада Маркос Пипър със своите 97 точки е, се е, е, отнася критично към постигнатите резултати. Аз изцяло споделям е, идеята да се търсят истинските, фактическите резултати. И вие имате ли някакви идеи за в бъдеще, като критерии за оценка на постигнатото, освен чисто финансовите параметри, да търсите и някакви конкретни, осезаеми, съдържателни резултати от получателите на средства? госпожа Санчес Шмидт. Благодаря, е, госпожо председател. Не ни остава време да захванем въпроса за териториалното сътрудничество. Толкова по-зле е, е е, но е, те първа е, следва да се гласува доклада от нашата комисия по третата цел. По настоящем 200 милиона европейци, близо 40% от населението на Европейския съюз живее в погранични райони. И териториалното сътрудничество има своя смисъл, има своя потенциал за повишаване на конкурентоспособността. И в тази връзка бих искала да ви попитам докъде е стигнала е, комисията е, в размисъла си по доклада за бъдещето на териториалното сътрудничество. И най-вече по бюджетните му аспекти, тъй като ние ще гласуваме е, сериозно повишаване, близо удвояване на бюджета по третата цел, макар и общата архитектура да не се поставя под въпрос, докладът се изказва в подкрепа на повишение относителен дял на е, трансграничното е, сътрудничество. Е, предлагаме също така средствата да се разпределят по програми преди всичко. И после, според нас, е, е необходимо усъвършенстване, упростяване на режима на териториалното е, сътрудничество, е, оценките е, сочат, че това е необходимо. Кооперация териториална ont été mentionnés tout à l'heure les partenariats, les concertations. Donc quelle sera la place de l'objectif 3 dans la future. И, и така общо взето нещата се свеждат до бъдещето на третата цел в рамките на бъдещата кохезионна политика. И накрая по така наречените междинни региони аз бих искала да поставя акцента върху две е, неща, подкрепяйки предложението. Първо, с грижа за равнопоставеността, е, е, всички намиращи се в едно и също положение региони би трябвало да се третират по един и същи начин. И позицията на нашата комисия по доклада Пипара и целия парламент по доклада Гаридо подчертават именно това. Благодаря. Благодаря. Госпожо председател, господин комисар, ще се постарая да бъда максимално кратък. Обсъждайки бъдещето на кохезионната политика и в същото време многогодишната финансова рамка, имам два въпроса към вас. Това е господин Техейра. Става въпрос най-вече за крайно отдалечените, за най-отдалечените региони. Трябва наистина да се прави е, разлика, както и вие подчертахте, между е, бюджетните от една страна и политическите от друга страна съображения. И състоянието на регионите трябва да се разглежда извън тясно бюджетните е, съображения, според мен. Има една склонност, според мен, да се гледа на необлагодетелстваните райони и по 174 е, член от договора, е, някакси такава една негативна оценка да се прехвърля върху най-отдалечените райони. Тоест е, най-отдалечените райони да се отъждествяват с най-слабо развитите. Но най-отдалечените райони имат своята собствена договорна база. И, и, и тя е въведена Именно за това, за да се направи разлика между най-слабо развитите от една страна и най-отдалечените от друга. Това са отделни политически аспекти. И те трябва да се отчетат и бюджетно. Е, не бихме, е, разбира се, трябва да се правят економии, времената са тежки, но, но при това не бива да се погазва е, договорната база крайно отдалечените райони по обективни причини, и то трайни обективни причини, са в определено економическо положение, могат да разчитат на ограничен брой отрасли на стопанска дейност, пазари и така нататък. И за това се ползват с особен статут. И не означава ли това, че към тях е, трябва да се подходи по един позитивно дискриминационен начин, така да го наречем. Те с предимство да получават средства. И това само и само да се спази договорът. На второ място, за съфинансирането. Е, съгласен съм с казаното от господин комисаря, че максимума трябва да остане на 85%. Е, но как смятате, ще е възможно ли това при сегашните економически обстоятелства? Благодаря. Въпросът на господин е, Кели за конвергентните е, региони. Да, наистина, целта ни е някой ден да няма такива догонващи региони. И по някое време би следвало да анализираме и да видим, примерно, за даден регион да, да стигнем до констатацията, че той повече просто не би могъл да се развива. Най-конкурентоспособните региони, разбира се, без съмнение ще продължат да, да напредват, да, да прогресират. Предизвикателството обаче е да огледаме внимателно положението в недостатъчно развитите региони и да ги потикнем към един по-бърз напредък за компенсиране на изоставането. Разбира се, е, по време на криза рискът е поляризацията, е, разликите между едните и другите региони да се задълбочат. Така че работа имаме. Що се отнася по е, под регионите, мисля, че е, договорната база е напълно достатъчна и аз съвсем сериозно гледам на принципа на субсидиарността. И това, т.е. вътрешната диференциация в рамките на един регион, действително би трябвало да се решава субсидиарно. Погрешно би било. Ние, комисията, да, да очертаваме, да дефинираме е, в такива детайли териториалното, економическото, социалното разграничаване в рамките на един или друг регион. Нито политически, нито, нито е, технологично е, това не е възможно за комисията. За опростяването на, на процедурата много се говори. Да, обаче твърде малко конкретни предложения е, е, постъпват. Казва се, трябва да е по-просто, е, по-лек трябва да е контрола, но това все още не е конкретно решение на въпроса. И, и какво бих могъл е, да, да направя аз? Е, е в край на краищата кажете, като национални представители, вие, членовете на парламента, какво искат? Аз мога да, да продължа да, да, да наблюдавам ем, на, националните е, е, отчети. Ако те са прецизни и ясни, това определено би намалило необходимостта от е, допълнителен контрол, от одит от наша страна. в зелената книга, посветена на регионалната политика, е описано всичко. Е, в това число процесът на вземане на решение, който би следвал да, да бъде въведен на национално равнище. Господин Годманис, за инвестиционните спогодби, е, да, съгласен съм с вас, за това да не се посочва е, е, е никой, никой с пръст, е, да, но трябва да ви кажа, че търпението ми се поизчерпва. В това отношение, е, що за нас е до 2020, до S 2020, подходът ни би следвал да бъде такъв. Е, целите да са количествено изразими. Добра идея е тези цели по 2020 да придобият някаква количествена стойност, да, премерим по-точно до къде сме стигнали. За териториалното сътрудничество на, на, на госпожа Санче Шмидт. Благодаря ви, госпожо, за доклада преди всичко. И тук отново имаме показатели, които трябва да постигнем. Ако вземете обаче макрорегионалното сътрудничество, ако можем да се доближим до успехът, е, до, до, до целите, които сами сме си заложили по отделни региони, то е, по необходимост някакси автоматично ще се стигне до трансгранично сътрудничество. Защото, защото те сами няма да могат да се справят. И тогава финансовата помощ ще, ще бъде оправдана. Сигнификант е, Цу, ви вярни ja auch Äh, auftragsgemäß den Bericht über die. Та, така, э, э, ако э, регионите си вършат работата по линия на регионалната политика, те неизбежно ще си подадат ръка. Господин Техейра, за най-отдалечените региони, наистина. Е, сега е, се запознавам е, с доклада Солвис за вътрешния пазар, където са засегнати и най-отдалечените региони. няма да бъде последният ни разговор по този въпрос с парламент. Ние все пак се насочваме към диверсификация на, на тази, на економиката на най-отдалечените региони. Не е друго. И това ще бъде акцента през следващия финансов период. А за съфинансирането е, много се говори в публичното пространство, в интернет, много от нас смятат, че е, относително идеал на съфинансирането би следвало да се намали е, е, до някъде, т.е. да се постигне по-сериозна ангажираност на дадения регион. Положението е трудно, вярно, наистина. Много от страните не разполагат със средствата да участват със своя дял. Е, и въпреки това, е, съфинансирането е, трябва да бъде ограничено във времето, да бъде запазено за обстоятелствата, които наистина го налагат. Тоест да не бъде правило за целия финансов период. Примерно, не, не дай Боже, ако към 2017 година нещо се случи, настъпят някакви затруднения, да можем да, да реагираме. А междувременно регионите следва да бъдат насърчавани да се ориентират бързо в обстановката. Макар и да знаят, че винаги ще ги подкрепим. Благодаря. Следващият оратор. Олбрихт. Мисля, можем да кажем, госпожа комисар, комисар, господин комисар, извинете, че вие до сега, комисар Хан, успешно е, всявате разцепление в Европейския парламент. И не само на политическа, а и на национална основа. Е, е, големи спорове, разгорещени, свади, ако щете, се разгарят е, в Европейския парламент е, е, за отношението към един или друг регион, повече отколкото за самия бюджет. Така че бихте ли могли да разсеете нашите съмнения, господин комисар? Някак на тъмно сме оставени, в мъгла сме. Някои твърдят, че ще се вземат средства от втората цел – Други пък, че ще пострада първата цел. Е, трети пък смятат, че ще има повече средства за регионите по първа цел, ако няма категория междинни региони. Е, и е, по край съперничеството между едните и другите някакси се лови риба в мътна вода. Бихте ли хвърлили яснота наистина е, върху е, самата структура на финансирането. Ние е, съвсем скоро ще трябва да гласуваме в парламента. Или ще гласуваме на тъмно, при липсата на информация от вас, или ще гласуваме осведомено. Дали ще става въпрос за преразпределение, което няма да повлияе първа цел, регионите от първа цел, например, или обратното? Знаете, аз съм, аз съм от Полша. И ако бъдат въведени междинни региони, означава ли, че Польша ще получи повече или пък по-малко пари? Знам, че е, това вероятно ще ви прозвучи опростенчески, но, но дебатът в край на краищата се свежда до това. Ширят се разни опасения, е, поражда се съперничество. Е, и още един въпрос. Констанс вече го повдигна. Съвсем скоро държавите членки ще искат намаляване на общия обем на бюджет. Сега, сега положението обаче е различно. Ако се намали бюджета по кохезионната политика, какво ще бъде намалението? От хоризонтален или от вертикален тип – по втора цял ли ще се е, намалят средствата и съответно е, е, за междинните региони, или пък ще се намалят средствата и по първата цел? Това не е немаловажно. Както казах, а, а, а, така ще можем да разискваме осведомено и когато се стигне до общите бюджетни въпроси. Всички ли е, ще загубим или само най-богатите ще загубят? И аз бих искал да чуя вашето мнение, комисар Хан. И последно, във връзка с току-що казаното от вас, е, нека назовем е, нещата с истинските им имена. Сегашното положение в Гърция – Влияе ли то върху кохезионната политика за Гърция? За самата Гърция. Възникват ли проблеми по съфинансирането от гръцката страна при сегашните финансови затруднения? Това е особено важно за бъдещето на кохезионната политика, тъй като много политици твърдят, че сериозни бенефициери на кохезионната политика фактически сега са в най-тежко положение. Смятате ли, че има зависимост между кохезионната политика и неблагополучията на получателите по нея. А вчера някой е, в Брюксел каза, че Гърция е закъсала поради Лисабонската стратегия. <laughs> Благодаря, е, госпожо председател. Моят въпрос е съвсем различен. Когато разговаряме за цели и за подобни неща, винаги казваме, трябва да направим това, трябва да направим онова. Всичко това са хипотетични мерки и стъпки, които ще предприемем. И това, за което говорим, трябва да бъде изпълнено, претворено в политика от Европейската комисия. Но трябва да поговорим за изпълнението. Как се изпълняват нашите предначертания? Говорим, че това е в ръцете, оставено в ръцете на страните членки. Но миналата година и тази година имах възможност да участвам в делегации на нашата комисия и проблемите, с които говорихме на място, особено за административните процедури, бяха повдигани от нас по време на нашите посещения. Но обикновено страните членки създават проблеми при изпълнението на програмите. Ако изпълнението на програмата е в ръцете на региона, тогава той бива критикуван. Но ще ви дам два примера, за да обясня какво имам предвид. Комисията и парламента създадоха инструмент за трансгранично сътрудничество – това е Европейското териториално сътрудничество. Организация за европейско териториално сътрудничество. Ако вземем две страни, като Германия и Полша, например, които имат желание да работят заедно в рамките на програмата за териториално сътрудничество. Искат да създадат по-добри връзки помежду си. Ако възникнат проблеми с германското регионално лендерно управление или пък външното министерство на Польша. Страни, които са част от конвергентните региони, например, много често се сблъскват с проблеми, на, които се създават от фирмите, които отговарят за изпълнението на тези проекти. Става дума за средствата, които трябва да се отпуснат за изпълнението на проектите, обаче много пъти това изпълнение е застрашено от закъснени плащания. И затова въпросът ми е следният. Ако говорим за изпълнение, и ако нашата кохезионна политика а, трябва да има по-голямо въздействие, трябва да обсъдим всички тези въпроси през следващият е, програмен период, когато обсъждаме следващата финансова рамка. А това значи, че трябва да преразгледаме правилата, по които действаме. И да може Европейския съюз да има повече възможност да, за надзор на това, което става. Франческо Данс. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, два въпроса имам в телеграфичен стил. Първо, вече мнозина зачекнаха този всъщност мой въпрос и освен това той често е обект на разгорещени спорове. Имам предвид създаването на тази прословута междинна категория. Аз смятам, че на първо място трябва да хвърлим светлина върху нещо конкретно, което всъщност е от нашите правомощия. Ако, ако ограничим съмненията и чувството на озадаченост, то тогава ще видим, че всъщност междинните категории се създава като понятие под бюджетен натиск. И питам аз сега, озадачен, както казах, че са всички, откъде ще дойдат тези средства. Създаването на тази междинна категория в никакъв случай не трябва да подкопава бюджетните устои на останалите категории. Ето тук са важните решения, които трябва да се вземат. Сега, вторият ми въпрос. Вторият ми въпрос към вас, е, господин комисар. Много хубаво приветствам идеята ви за финансиране на малките и средни предприятия. Я съм на същото мнение, аплодирам е, вашето мнение по този въпрос. И новаторството, и него го подкрепям, но въпросът ми е откъде ще дойдат средствата, за финансиране на тези новаторски и развойни проекти, които вие смятате, че трябва да бъдат стартирани най-голямата подводна скала, с която често се сблъскват малките и средни е, предприятия в достъпа си до финансиране, е бюрокрацията и неимоверните трудности, с които трябва да се справят, когато кандидатстват и когато освояват парите. Благодаря. Благодаря, Благодаря, господин председател. Господин комисар, бих искал да използвам вашето присъствие, за да повдигна един много важен въпрос. Както знаем, Гърция преживява сериозна криза във връзка с, своя държавен дълг. Дали Гърция обаче трябва да бъде наказана или трябва да се възприеме политика на финансово подпомагане за развитието на Гърция, за да може да има устойчиво финансиране. От участието на Гърция в тези програми възлиза на 22 милиарда – Очевидно, за нас ще бъде много трудно да намерим тези средства, както каза господин Юнкер вчера в Либър Бежик. предлагането на финансиране на гръцките програми от структурните фондове трябва да бъде осигурено 100% без гръцко участие. Възможно ли е това, господин комисар? И може ли то да бъде направено без да пострадат другите регионални политики на Европейския съюз? Благодаря. Благодаря. Госпожо председател, имам три бележки. На първо място, цел трета – тя зависи от разстоянието 150 км. Някои региони, като Балярските острови, откъдето съм аз, не могат, с оглед на този точно параметр, да имат достъп до никакво финансиране. Сега по въпроса за междинната категория, непрекъснато го повтаряме, даже ни втръсва да го обсъждаме. Обсъждахме доклада Гарига на последното пленарно заседание и мнението на нашата регионална комисия всъщност е да се отделя по-малко внимание на тази междинна категория, за да се зачитат равнопоставеността и справедливостта. Да, наистина има различни видове затруднения, които изпълва, изпитват регионите, регионите, които са в труднопроходими планински части на географията и така нататък. И има специално предвиждане, специално разпореждане Лисабонския договор, по силата на който трябва да се благоприятства развитието на тези региони. И сега, нещо друго. Как ще се разпределят тези, тези европейски фондове, за да не остане никой вън от разпределението за първи път. Всъщност ще си разпределяме фондове, след като Европа вече има 27 члена, където богатството и БВП са много-много различни ако на някой му хартисват, ако позволите, как ще бъдат преразпределени тези излишъци? смятам, че трябва добре да зададем изходните величини, за да може след това уравнението да се разреши в благоприятен за всички ни смисъл. Но смятам, че нямаме достатъчна информация за това. Много го обсъждаме на комисия, на пленум, по същата тема, с, с същите изказващи се, само че ако позволите с клюкология, а не с истински данни. Благодаря. Äh, äh, Разбирам това, че сте нетърпеливи. Е, и аз бързам, и аз, не съм, и аз съм нетърпелив. В крайната оценка обаче е, ще е, разчитаме на това, което залегне в бюджета. Не мога да ви дам цифри сега. Мога да ви кажа само какви са нашите намерения. Както и господин Олбрихт каза. Имаме система за разпределяне на наличните средства. Около 51% са за бенефициентите и 49% за останалите. отношението между бедните и богатите региони е като към 10 към 1, 1 към 10. Това е, са предпоставките за проекто бюджета. Тук е необходимо да се сравнят възможностите и да се намери равновесие между бедни и богати, нетни плаци и нетни бенефициенти. Защото структурата на самите региони се променя. Променя се населението на регионите, нови региони излизат на сцената. И ако ние не променяме системата, тогава разпределянето на средствата няма да отговаря на, на нуждите ще имаме разпределение около 65 на 35%. Трябва да сме сигурни, че пропорцията отговаря на разпределението на средствата и това ще бъде отразено в абсолютните цифри, които ще залегнат бюджета в крайна сметка. Трябва да внимаваме да няма някои, които само печелят, а други, които само губят. А, и то много. В крайна сметка, ако общата сума на бюджета остане непроменена, тогава ще имаме някои страни, които ще плащат повече, а други ще получат по-малко. Както знаете, нещата се променят в е, регионите, регионите на страните. Например, знаете, че Испания е положителен пример в това отношение. Имаме конвергентни региони там, които много успешно се развиха. Докато в новите страни членки почти всички региони на капиталите, на, на, на столиците им ще престанат да бъдат конвергентни. Нашата цел е да постигнем равновесие в разпределението на средствата между различните региони на Европа. Именно за това някъде е необходимо да позатегнем средствата, които отпускаме, може би ще намалят, намалеят, а другаде ще направим промени в положителен смисъл. И именно за това предлагаме и понятието преходни региони, за да има достатъчно средства които да помогнат на економическото възстановяване. Не мога сега да ви дам цифри, защото аз самият не разполагам с подобни цифри, но само се опитвам да ви запозная с нашия подход, с моделът, който искаме да прилагаме. Колкото до Гърция, отговорът ми е следният. Да, в Гърция съществуват проблеми с освояването на средствата средствата отпускани, особено на частният бизнес, не се освояват в достатъчна степен. Очевидно, атмосферата на несигурност е, пречи на освояването на фондовете. Хората са прекалено предпазливи. И затова трябва да разговаряме конкретно с всеки регион, да обсъдим по същество, по какъв начин бихме могли да помогнем е, за възстановяването на економиката, за възстановяването на нейните основи и какви ще бъдат е, краткосрочните и дългосрочни е, резултати, защото сигурен съм, всеки регион има потенциал. Трябва да видим как можем да поощряваме интелигентната специализация, създаването на кластери, групи от предприятия, които работят съвместно и така нататък. Така че това, което вие казахте е и вярно, и в известен смисъл невярно. Не може и не трябва да има такива, които да имат 100 или 99% финансиране, защото аз вярвам в идеята, в понятието, че в, вярвам, че трябва те да поемат нещата в собствените си ръце. Може, разбира се, да е, броят на проектите да е по-малък, защото ще има по-малко средства но в Гърция може да се разшири използването на съвместно финансиране до 85%. Това е максимума, който е разрешен в сегашните, при сегашните условия. Но и това, което бе казано от господин Сейле, понякога това, което очакваме, е, бива изпълнено само частично. факта, че не се изпълняват предначертанията 100%, понякога зависи от политически фактори. Това въжи и за красата, трансграничното сътрудничество, където има напредък, но понякога страните членки, самите те не са особено доволни от начина по който се развива трансграничното сътрудничество. Тоест трябва да се задоволим с един постепенен, постепен напредък, стъпка по стъпка. Колкото до научните изследвания, според мен много важно е да съществува връзка между нашата работа и програмите за поощряване на новаторството и научната и развойна дейност. Високото качество трябва да бъде главен критерий за отпускането на средства. Очевидно има и регионален аспект на иновациите. Бихме искали също така да помагаме колкото можем повече на малките и средни предприятия. И по отношение на технологията, и по отношение на тяхното развитие. Всичко това е част, неразделна част от регионалната политика и от нашата политика в областта на иновациите и трябва да бъде отразено в разпределението на фондовете. На господин Симополос е, ще кажа следното. Винаги съм се отнасял критично към използването на структурните фондове е, за наказване на този или онзи. Защото ако имате някой, който редовно а, прави нарушения, така да се каже, е рецидивист, а, тогава въпросът е друг. Но когато виждате, че се правят сериозни усилия, полагат сериозни усилия от правителството и от другите а, участници в процеса да спазват правилата, тогава няма смисъл да говорим за санкциониране. Идеята за 150 км е, според мен трябва да бъде или променена, или изоставена, е, за да може да се е, помогне сътрудничеството в басейна на Средиземно море. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря ви за участието в работата на нашата комисия. Надяваме се да ви видим тази седмица на пленарното заседание, където ще обсъдим няколко важни доклада и също така искам още един път да кажа, че ние всички очакваме регламентите, за които стана дума, да бъдат а, готови а, колкото може по-бързо. Благодаря ви още един път, колеги. Незабавно преминаваме към следващата точка от дневния ред. Докладът на Херман Винклер. Uh, we are moving, dear colleagues, to the next point on our agenda. We have half an hour for... Незабавно преминаваме към следващите точка от дневния ред. имаме половин час за два доклада. Първо доклада на господин Винклер, за елената книга за научните изследвания и иновациите. ще е, дам първо думата на авторът на становището. Докладчика по становището има думата. Господин Винклер, имате думата. Благодаря. Вече споменахме бъдещето на иновационната дейност, научните изследвания и прочие, те не са приоритет само на ИТРЕ. В началото говорихме за 5%, а сега вече е, думите и цифрите станаха по-големи, 25% от бюджета. Тоест, виждаме, че сме надхвърлили седмата програма рамка. Как бихме могли да стимулираме регионалната иновация? Започвам с едно ясно послание към комисията ИТРЕ, която работи по този въпрос и от която се надявам, че благодарение на нашата собствена твърда позиция, в крайна сметка, значи, ще имаме ясно и изпълнимо становище. Искам да подчертая някои елементи, не всички, нямаме много време. Така че искам да започна с измененията, измененията, чиято крайна дата изтича утре в 6 часа след обед, но благодарение, значи, на водещата комисия и нейното желание да изслушва всички, успяхме да поставим собствените си приоритети. Подредихме ги в 5 пункта. Ние сме ясно и отчетливо за стимулиране и насърчаване на иновациите от фондовете по сближаване. След това регионално усилие за повече научни изследвания и иновации. В никакъв случай не сме за намаляване на това регионално усилие. Смятаме, че иновациите трябва да са сред първостепените приоритети на регионите и съответно това да има бюджетно изражение. но нещата трябва да бъдат ясно изразени и разписани на хартия, за да може да се вземат като критерии ефикасността и демографските особености. Сега, по въпроса за иновациите и научните изследвания, върховите постижения трябва да са единственото валидно мерило за тяхната успеваемост. Сега, по другият въпрос за политическата иновация, бих искал да подчертая, че регионалното новаторство ще прелее в европейско но пък от друга страна регионите са не еднакво новативни едни спрямо други и затова едни трябва да наваксват. Кохезионното финансиране в тази област на иновации все още има какво да се желае по него все още има нужда от създаване на нови инфраструктури, на нови капацитети или пък за засилване на вече съществуващите. Трансграничните проекти, трансграничните проекти на предприятията, които ползват такива фондове. Това може да бъде друг критерии. Един следващият критерий, например, на който искам да спра вашето внимание е конкурентоспособността и нейното непрекъснато подобряване, стимулиране и прочие. Сега, интелигентната специализация, за която току-що споменаха и преждоговорившите. Бихте могли да се запознаете, ако проявявате желание с моя доклад по въпроса. И именно там аз смятам, че технологичните иновации могат да се превърнат в економически и политически. Стратегиите, които развиват предприятията и всички останали местни фактори, трябва да се основават на открит анализ на техните силни и слаби страни, защото само тогава целите, които си поставят, ще бъдат реалистични и само тогава най-добре, оптимално могат да се използват източниците на финансиране по-голямата си част произхождащи от кохезионните фондове. Сега, бюджетните ограничения смятам, че няма как тези бюджетни ограничения да не се отразят на оперативните програми. И именно тук подчертавам отново ролята на интелигентната специализация, защото при създаването на ефикасни клъстърни предприятия с международен характер бихме могли да се придвижваме по-бързо в съответната посока. Имам предвид традиционните туристически, занаячийски, и друг вид сектори, които определено биха могли да се възползват от новаторството, за да бъдат по-успешни. Създали сме платформа, платформа състояща се от критерии за дейност, които ни позволяват да сравним, да съпоставим ясно един вид иновация спрямо друг. малките и средни предприятия. На следващо място за тях искам да говоря и за участието им в рамковите програми. Тези рамкови програми трябва да бъдат по-разширени, за да има възможност за по-разнопосочно участие на тези малки и средни предприятия в тях. Те участват в иновационните и научни изследвания, следователно имат право също на достъп до финансиране по тези пера. Има традиционни ресори, които не защото са традиционни, не са склонни да са иновативни тогава, когато потребителския интерес го налага. Достъпът до научни изследвания които биха могли да им дадат добавена стойност, следва да бъде открит и за тях. И нещо друго сега, ако позволите, е информацията. Информацията, работата в мрежа и в този смисъл малките и средни предприятия биха могли да знаят откъде да получат специализиран съвет. Не бива да се съкръщават тези мрежи на информация и взаимодействие между малките и средни предприятия поради трансгранични причини – от трансграничните проекти минавам към международните проекти, където международната политика също има своя роля, особено в областта на териториалното сътрудничество и взаимодействието между различните териториални фактори, които биха могли да си партнират по въпроса за административните, за правилата за административно действие и формулите на финансиране, създаването на ясни и точни правила следва да бъде водещото начало в нашата дейност, тъй като съвместното финансиране е недостатъчно използвано до, за момента. Смятаме, че синергизмите, създаването на синергизъм между различни регионални програми би довело до регионални спогодби международни спогодби, които в крайна сметка да доведат до децентрализация. Децентрализацията е едно, а създаването и продължаването всъщност да има правила и регламенти е нещо съвсем различно. Бихме могли да оптимизираме техният брой, както и намаляването на бюрократичните пречки. Имам предвид необходими документи, прекалено ограничаващи срокове и така нататък. Ето това е от мен. Сега от вас очаквам предложения за изменения, които да доведат до компромиси. Благодаря. Muchas gracias, Presidenta. Благодаря. Докладчиците в сянка сега. Благодаря и започвам с благодарности към докладчика Вринклер и за това, че много кратко ни изложи важните точки. И аз съм за необходимостта от повече съдействие между регионална политика и обща стратегия за инновации и научни изследвания. Смятам обаче, че трябва да подчертаем, че това сътрудничество трябва да цели да привлече за участие местните и регионални власти, за участие в тяхното създаване на тези политики, още в самото им пораждане. Приоритетите в този смисъл ще бъдат създадени в зависимост от конкретните нужди. Това първо. Второ, смятам, че трябва да участват повече малките и средни предприятия в тези иновации и научни изследвания. Защо? Защото те са основният източник за работна заетост е основният работодател в Евросъюза. Затова техният достъп до финансиране трябва да е по-лесен и административното бреме по-леко. На трето място съм на същото мнение като докладчика, че регионите трябва да създават иновационни стратегии според понятието според предписанията на така наречената интелигентна специализация и за това могат да използват структурните и кохезионни фондове на общността. И на четвърто място, и съгласно общите бюджетни ограничения, смятам, че трябва да оптимизираме средствата за финансиране чрез международно сътрудничество и чрез привличане не само на международни и национални и регионални финансови институции. Така всъщност ще снизим европейските приоритети до регионалното равнище. И на, не, не на последно място съм за работа по енергийна ефикасност, която да повиши качеството, жизнения стандарт в крайна сметка на европейските граждани, които живеят в тези региони. Благодаря отново и казвам, че от името на моята политическа група имам намерение да представя изменения. Благодаря. Kiitoksia puheenjohtaja ja lämpimät onnittelut esittelijälle erinomaisesta asiakirjasta. Благодаря, госпожа председател. Аз поздравявам докладчика за отличния документ, който в значителна степен отчита е, синергичния ефект от съчетаването на научните изследвания и регионалното развитие. Е, някои забележки. Както докладчицата в сянка посочи, е, необходима е по-висока степен на координация между рамковите програми и структурните фондове. При все това обаче следва да отчитаме различните сфери на финансиране. Рамковата програма, рамковите програми за научни изследвания са насочени към авангардни научни изследвания. Докато чрез структурните фондове бихме могли да финансираме новаторски, прагматично настроени, насочени нововведения които имат своето голямо значение. Ие би трябвало да насърчаваме изследванията, които пораждат нововведения, които обслужват и стопанската сфера, т.е. малките и средните предприятия. Нуждаем се от по-голяма степен на взаимодействие с местните стопански дейци. Моят опит сочи, че понякога те са скептично настроени, след като ги привлечем, би следвало да се постараем и да ги ангажираме в посока към подкрепа на научните изследвания. И е, все още много ни остава да направим. Трябва така, също така да помислим как по най-добър начин да постигаме пазарна ре, реализация на иновациите. В това отношение ние изоставаме от Съединените щати. Благодаря. Жан-Пол Бесе, Зелените. Благодаря, госпожо председател. Ние бихме искали да обогатим проектостановището на господин Винклер. В каква посока? По-прецизно формулиране на целите на научните изследвания и иновациите. И за да постигнем а, някакъв резултат, за да намерим най-сетне, трябва да знаем какво търсим. И от тази гледна точка, е, за да могат научните изследвания и иновациите е, да, да се превърнат в стимул на развитието, те, изследванията и иновациите, би следвало да бъдат насочени към съдържание, към обекти, които са по-тясно, по-точно дефинирани. И съвсем конкретно, аз а, е, имам предвид а, насоченост а, към най-общо трайното, устойчивото развитие от, от екологична гледна точка. Тоест, е, научните изследвания и иновациите да се превърнат в инструмент за преход във всички сфери на дейност към устойчиво развитие. Нуждаем се от тази насоченост е, и е, съответно ние, зелените, ще внесем изменение така че становището е, да, да стане по-целенасочено. Благодаря. И така, сега ще пристъпим към отделните изказващи се. Франческа Де Анджелис. Благодаря. Споделям е, сказаното в доклада. И особено необходимостта да е, се насочат усилията към научни изследвания за иновации и да се е, отчита челният регионален опит. четири забележки. Е, съгласуваност между целите по 2020 от една страна и по научните изследвания и иновациите от друга. След това би било е, добре да се е, потърси по-голяма последователност в по-вертикала на бъдещите рамкови програми. Малките и средни предприятия следва да се ползват с един облегчен режим – И най-сетне би следвало да насърчим обмена на челен опит в областта на обществените поръчки. Госпожа Свалкова има думата. Благодаря, госпожо председател. По време на е, разговора с господин комисаря, много от колегите е, посочиха значението на научните изследвания и иновациите за регионалното развитие. Аз изцяло подкрепям е, това гледище. Е, бих искала да спра вниманието ви на точка 5 именно за пълноценното участие на МСП в научните изследвания и иновациите. Определено трябва да подкрепим тази идея. малките и средни предприятия е, следва най-малкото да са на, на предни позиции в освояването на новите идеи. Един въпрос към докладчика. По втората точка казвате, че приоритетите по региони следва да бъдат задължителни. Целите по С-2020 предвиждат 3% от БВП, очевидно за научни изследвания, и това трябва категорично да се заложи наистина като задължение. Господин Ван Нистелро има думата. Да, много благодаря. Ние сме с много добри впечатления и неодавна НП има изслушване именно по този въпрос, а именно връзката между рамковата стратегическа програма с нейните сателитни сфери, ако мога така да ги нарека. И стигнахме до извода, че кохезионните фондове биха могли да се използват за създаване на научна инфраструктура. До сега те не са използвани в достатъчна степен. Само пета част от тях е, отиваха за научни изследвания, а 90% от тези 54 милиона средства отиват за проекти в старите държави членки. Т.е. иллюстрация за пълна липса на солидарност. Не бива да концентрираме, да съсредоточаваме тези средства само на едно единствено място. И смятам, че сега с този доклад имаме златна възможност да покажем несъгласие с такъв един подход. Това е отразено вече в доклада Гарига и там е поставена целта за удвояване на усилието в научни изследвания и иновации. 90 на 10 това разпределение на силите не бива да бъде повече такова. И бих искал в доклада на господин Бринклер аргументите да са по-ясно изразени, по-силно да тласкат общественото мнение и нашето собствено политическо мислене към едно по-справедливо разпределение на силите. Не казвам да правим повече, казвам да правим нещата по-добре. От едната страна на границата, например, между две държави има лаборатория, която работи в една точно определена дейност на 50 км в територията на другата държава, има същата лаборатория, която работи по същите въпроси. Ето такива недомислия смятам, че трябва да бъдат избягвани. За такъв вид оптимизация имам предвид, за такъв вид интелигентно специализиране. Нещата могат да бъдат трансферирани от един европейски полюс към друг. Не бива да се гледа на регионалната политика като на едно единствено поле за действие. На една конференция в Брюксел наскоро чух много интересни идеи в областта точно на регионалната политика и на начина и да взаимодейства с областта на действие на ИТРЕ. Благодаря. Пани председкиня, дами и панове, я съм velmi спокоен с tímto материалом, který се velmi концентруе на главни проблеми. Госпожо председател, благодаря. Е, документите, които гледаме определено насочват красноречиво вниманието към проблемите, с които сме се захванали. Първо, центровете на, на целен опит и така наречените международни кластери. Наистина трябва да координираме по-ефикасно ресурсите си. Вторият кръг от въпроси е за малките и средните предприятия и, и участието им в научно-изследователската и иновационната дейност. По точки първа, пета и шеста е, трябва да се постигне по-голяма съгласуваност на формулировките. Те трябва да бъдат обвързани е, тези, тези пунктове от е, становището. За постигане на ефективност регионалните програми за развитие трябва да, да съдържат ясни приоритети и вече стопанските субекти да, да могат да, да кандидатстват за финансиране по тези цели. Аз също предлагам и кръст... Е, подкрепям идеята за кръстосаното финансиране. Следващият оратор, господин Лухан. Благодаря, госпожо председател. Крайно време беше наистина да, да се захванем с този е, доклад е, в контекста на кохезионната политика. Економическия растеж може да бъде постигнат или чрез разширяване на пазара, чрез освояване на нови пазари, или чрез научно-изследователска и развойна дейност. Ови, е, пазарът не може да бъде разширяван до безкрай, по-настоящем още повече пределите на европейския пазар са тестички, поради което именно научните изследвания и иновациите следва да станат залог за бъдещото економическо развитие и растеж на Европейския съюз. Ето защо научните изследвания и иновациите трябва да станат неразделна част от кохезионната политика, имайки предвид значителните несъответствия, неравенства между регионите някои правителства по-настоящем не са добре осведомени, не си дават сметка за конкретните мерки, които следва да предприемат за стимулирането на научно-изследователската, развойната и иновационната дейност в своята страна, чрез данъчни стимули, информационни кампании и всякакви други творчески подходи е, за постигането на тази цел и в тази връзка – Въпросът ми е такъв. Ако, ако ние тук в парламента или пък дали по-скоро ние в парламента или Европейската комисия не би следвало да направим нещо, за да стимулираме е, държавните членки, в това число чрез една нормативна уредба е, за е, стимулиране на научно-изследователската и инновационната дейност на стопанските субекти. Още нещо, което не бива да забравяме, е, че трябва по-точно да дефинираме самото понятие иновация. Ние всъщност не знаем сега дали, например, в разходите за иновационна дейност се включват началните разходи по създаването на едно търговско дружество – Различните държави членки тълкуват по различен начин това понятие иновации. И тук, в парламента, а и комисията, би следвало да се постараем да прецизираме понятието. Е, докладчикът да отговори. Благодаря, госпожо председател. Е, госпожи и господа, първо бих искал да благодаря на всички ви за коментара, за бележките. Всичко си отбелязах и ви уверявам, че то ще бъде отразено в изменения, които заедно ще е, формулираме, надявам се, за постигането на недвусмислена позиция на Европейския парламент. Бих искал да засегна няколко само от а, забележките. Първо, удовлетворен съм от това, че всички държат а, малките и средни предприятия да бъдат въвлечени по-активно. Това е важно, това е толкова по-важно за регионалното развитие. Отбелязвам също така, че вие подчертавате особено въпроса за устойчивостта и, и за обвързването на отделните пунктове от доклада а, в това отношение. Що се отнася до 3% от БВП? Важно е тук да видим как е, ще се е, формулират приоритетите в рамките на 3%. 3% вече са достатъчно амбициозна цел. Тя може да бъде е, постигната Обаче, ако помогнем на регионите, още повече ако 3% ще бъдат въведени като задължителни. Ако просто е, направим този показател задължителен, няма да постигнем кой знае какво. Трябва да дадем нещо на среща. Това е. Благодаря ви за участието в дебата. Председателката е единственото нещо, което сега трябва да определим, или поне да посоч, посоча, е крайния срок за изменение и допълнение. Съвсем кратък е той. Утре, 18 часа. А, сега. Е доклада на Ян Олбрихт, е, финансови правила за годишния бюджет на Съюза. Сега бих искала да дам е, е, само възможност на докладчика да сподели с нас някои оставащи коментари. Благодаря, госпожо председател. Искам накратко да ви представя становището, за което става дума. Става дума за регламент Докладът по регламента се подготвя в Комисията по бюджетен контрол. Докладчикът трябваше да подготви доклад, който всъщност е списък на измененията към първоначалният проект, който беше предложен от Европейската комисия. Имаме пред нас един официален документ, това е проекто регламентът, подготвен от комисията – а по-късно беше изготвена променена версия, в която се отразява позицията на съвета. Имаме също така и становището на докладчика. Аз имах възможност да очаквам в работната група по финансовият регламент и знам, че и позицията на докладчика, становището на докладчика също търпи промени. Каква стратегия предлагам? Първо, да поддържаме контакт с докладчика и да поискаме от него да включи измененията, които нашата комисия ще приеме в нейния доклад. Защото иначе, в противен случай, измененията ще се гласуват като альтернативи на измененията, предложени от докладчика. А както добре знаете, обикновено във водещата комисия се приемат измененията предлагани от докладчика. В становището, което е подготвено за нашата комисия, аз се спирам основно на два абзаца. Единият се отнася до понятието за приемливият риск при приемливата погрешност, там върви е, е, дебат между Сметната палата и Комисията по бюджетен контрол, как да се използва понятието за е, приемлива ниво на риска и приемливо ниво на погрешността. Казах, върви дебат по този въпрос, който още не е приключил, все още няма постигнато единодушие по този въпрос и затова съветът предлага да се използва нещо друго, че най-важното е допустимото ниво на съответствие, което включва, допълнителното, което включва допустимото ниво на погрешност. Тук става дума за определене на понятията, което има последици върху оценката на ефективността, например на политиката на сближаване, защото в крайна сметка разполагаме с доклада на Сметната палата, знаеме какво е нивото на риска и въпросът е какво ниво на риска може да бъде приемливо и какво ниво е неприемливо. Това, тези, именно тези два абзаца в, а, а, се спирам. И по-специално на 56-ти абзац от финансовият регламент, който се отнася до управлението. Аз предлагам целият параграф да бъде преструктуриран, защото той е съвсем неясен, така както е редактиран в момента. За да се види как се разпределят правомощията и отговорностите между Европейската комисия и страните членки какви са правомощията, ще бъдат правомощията на акредитираният орган, които ще бъдат определени от страните членки, а също така и правомощията на акредитираните органи, които днес, днес наричаме управляващи органи. Съществува ясно разделение на правомощията между комисията, акредитиращите органи, акредитираните органи в страните членки, а също така не трябва да се забравя, че тези правомощия и тези отговорности трябва да бъдат дефинирани колкото може по-ясно, за да разполагаме с един полезен инструмент по време на изпълнението на бюджета и съответно на политиката на сближаване. Продължава също така и дебатът във връзка с така наречената декларация за надежност и точност на финансовите отчети. Също в момента се подготвя и правилник за управлението, който ще бъде подготвен от акредитираните органи, управляващите органи и след обект на политически дебат. Докато националната декларация за надежност и точност на финансовите отчети е в е, рамките на правомощията на страните членки. Тук съществува едно противоречие, то пролича и в парламента и затова аз не съм се спрял на тези национални декларации, дори и докладчикът в своя доклад е, говори за промените, които са необходими да бъдат направени, които е необходимо да бъдат направени в бъдеще, а не за решение, което трябва да вземем незабавно. Нещо, което не е застъпено в моя доклад, е допустимото ниво на погрешност. Не е риск, погрешност, което се, се предлага и ще бъде предложено от докладчика, но което не се предлага от комисията. Е, и по което, е, е, което беше обсъдено и от, и от съвета. И докладчика предлага 2%. Ние не можем да правим подобно предложение като комисия по въпросите на регионите, защото това е работа на Сметната палата. Защото когато толкова стрикно дефинираме нивото на допустимата погрешност, това не дава никаква възможност за маневриране. И ако въведем 2% като допустимо ниво на погрешност, въпросът е какви санкции ще приемем в бъдеще. Ако примерно се окаже, че грешката е повече от 2%, това значи ли, че няма да освободим от отговорност за изпълнението на съответната програма Европейската комисия? Или ще освободим от отговорност комисията, независимо от тази грешка? Значи задачата е много сложна и за това аз не бих искал да се цитират каквито идеи е числа в случая. Има и някои предложения от членове на нашата комисия, някои предложения съм приел – за мен те са приемливи. Други се отнасят до структурата на предложенията. Аз казах, е, че един от членовете искам да бъде преструктуриран напълно и затова тук се разминаваме. Смятам, че успяхме да постигнем две предложения, компромисни предложения за изменения и се надявам че ако гласуваме днес за това становище, това становище ще бъде взето предвид от докладчика и ще може тя да го отрази в нейния текст. Разбира се, може да се гласува като становище на нашата комисия, но аз не трябва да кажа, че не съм особено оптимистичен, как, че това ще доведе до положителни резултати. В док поддържам връзка с докладчика и се надявам, че нашето становище ще бъде отразено в нейния доклад. А сега докладчиците в сянка. Госпожо председател, господин Гар, дами и господа, господин Обрехт, преди всичко искам да ви благодаря за становището, което сте изготвил. Аз внесах изменения към становището на господин Олбрихт. Не защото не съм съгласен с неговия подход. Не защото съм координатор в комисията бюджети от страна на групата на социалистите. Просто защото имам становище, което бих искал да представя в Комисията за, за бюджетен контрол. И ще ви запозная с него тук. Затова и участвах в подготовката на компромисни предложения за изменение. Ще спомена два въпроса, за да обясня защо в известен смисъл моето мнение се различава от това на господин Олбрихт. понятието за допустима грешка. Самото понятие допустима погрешност е, породи доста спорове в Европейският парламент. Европейският парламент в лицето на комисията е, е, Регио счита, че не е приемливо а, да се толерира високо ниво на погрешност. Когато става дума а, за регионално развитие, често сме свидетели на най-висока погрешност, когато става дума за страните членки и най-често те самите са виновни за това. Това се отнася за редица страни членки, и за моята също така. Изглежда, че страните членки така са малко небрежни, когато използват средствата на Европейския съюз. Затова понятието допустима грешка е доста опасно. Но трябва да се намери някакво равновесие, защото а, може да се стигне до положение, където разходите за контрол и надзор надминават а, това, което може да се спести от намаляване на погрешността. Не може да похарчите 100 евро, за да а, спестите 50. Тоест, трябва да се намери балансът между разходите за контрола и това, което този контрол постига. Като а, спестени средства. Тук се спомена, споменаха 2%, които се прилагат, предлагат. Може да кажем, да, наистина, допускат се грешки, ще приемем или Сметната палата ще приеме еди какво си ниво на погрешност. Но погрешността може да бъде над 2%, в зависимост от това за какво точно става дума. Не, не, не бихме искали ние да подтикваме Сметната палата да повиши прагът на допустимата погрешност. не искаме да имаме различни нива на, погрешност, допустими нива на погрешност за нашата комисия и за сметната палата. И утре да има разнобой по този въпрос. В никакъв случай не искаме допустимото ниво на погрешност да се повишава. Знаем, че е, грешки ще се правят, но броят е, на тези грешки трябва да се намали до минимум. Стремим се в идеалния случай до изпълняване, изпълнение на бюджета, което, по което да няма никакви грешки. Във всеки случай трябва да бъдем готови, че ще има известна погрешност и ние не говорим за това, че са, има допустими грешки, трябва да говорим за това, че има вероятност грешки да бъдат допуснати. Това е моята, моето становище като член на Комисията по бюджетен контрол и за това съм така малко критичен към подходът на господин Олдрихт. А, вторият въпрос се отнася до националните декларации. ако имаме подобна декларация а, от страна на страните членки, за това как са управлявани а, средствата, които те получават, а, тя трябва да бъде одобрена от Националната сметна палата. Защото искаме да установиме кой контрол е необходим и кой е излишен. да искаме да знаем дали структурните фондове се използват както трябва и дали това, че те са надлежно и ефективно използвани, е одобрено от Националната сметна палата. Ако това е така, надзорът на комисията няма да бъде необходим. Но не можем да оставим това в ръцете на средният управленски ешелон. Подобни уверения трябва да бъдат дадени от най-високо ниво на управление и одит. Съгласно господин Крешлер, това трябва да е ниво министър. И аз съм съгласен с това. Благодаря. Ерика Ман. Благодаря, госпожо председател. В името на моята група искам да поздравя господин Олбри за чудесно свързаната работа. Ние приемаме неговите предложения. Искам да спомена само два въпроса, които интересуват нашата група. Въпросът за акредитиращият орган. Как с въвеждането на този орган се променя сегашното административно натоварване. Ние не бихме искали да увеличаваме административното бреме на страните членки. И измененията показват, че тези органи ще имат много ясно определена отговорност защото ще се увеличат одитните проверки. А, например, поне това се очаква, например, да стане в Финландия. Ще има допълнителни одитни проверки. И още нещо. В предлаганият регламент е, се очертават различните секторни политики в големи подробности. не става ли по този начин този регламент прекалено тежък и труден за използване в бъдеще. Ако някой... Явно никой друг не иска думата, да се думата на докладчика. Благодаря, благодаря ви за бележките. Бих искал да, да изясня нещо. Аз напълно съм съгласен. Разбира се, че националните декларации и уверения следва да бъдат задължително. Подписани на високо ниво, на министър. Това, това е, не подлежи на съмнение. Въпросът е обаче дали държавите членки ще е, утвърдят, ще приемат такава една декларация. Що се отнася до управленската отговорност, до, до управленската декларация, предлага се тя да бъде пряко свързана с акредитираните органи. Така наречените днес е, управляващи органи. И е, за сведение на, на, на колегата тук, не става въпрос за повече административна сложност някаква. Днес имаме управленски органи. Е, един е, може да ръководи няколко оперативни програми. Каква е промяната тук? Първо, днес акредитацията се извършва от комисията и то по една доста тежка тромова процедура. Значи новият елемент е акредитирането да става на национално равнище от акредитиращ орган. А инак управленските органи ще се запазят по своя брой. Въпросът е дали може да се въведе такъв един акредитиращ орган и то като напълно нов. Според мен не една от съществуващите днес институции в държавите членки ще получи правата да акредитира останалите. И този един на държава членка акредитиран орган ще отговаря за действията на акредитираните. Значи няма да има повече бюрокрация. Не. Просто акредитирането първо ще се прехвърли на държавите членки и второ управленското уверение, декларация, която ще се изготвя от всеки акредитиран орган, и знаете, предлага се тя да бъде въведена през март следващата година, да бъде е, съответно приета. Въпросът е дали всичко това ще съкрати е, процедурата по освобождаване от отговорност, по приемане на, на отчета. Вероятно не. С не повече от месец за съжаление, просто е невъзможно е, е, да е, се одобрят отчетите за предходната година през текущата. Нали? Днес вече сме 2012 година, работим по отчетите за 2010. И това няма да се промени. Така, тези промени, които се предлагат, ще опростят нещата в държавите членки, вътре в тях Ясно ще бъдат разграничени е, отговорностите и задълженията на акредитиращите и акредитираните, но по отношение на националните декларации нещата е, са неизбежни. Ще, ще, се, ще си останат такива, каквито са. Пак е, на, на високо държавно равнище ще трябва да се подпиша декларациите. Нали? И, и става въпрос за, за една дву, двустепенна схема. Управленски декларации и национални декларации. Благодаря. Ако няма други изказвания, напомням на колегите, че днес след обед ще гласуваме и този доклад. С това е, закривам е, заседанието. Моля координаторите да останат. Всички останали колеги, моля да напуснат залата колкото се може по-бързо, понеже вече позакъсняхме.